Благодаря много, госпожо председател, уважаеми колеги. Аз също искам да поздравя нашите докладчици, нашите гости а, за изключително интересната презентация и информация, която ни поднесоха по темата, а, наистина темата за правата на човека и отношението на нашия Европейски съюз към защитата на тези, а, които се борят за промоцията и за устояването на човешките права в света е от ключово значение за а, утвърждаването на тези фундаментални принципи, върху които е се основава нашия Европейски съюз. Аз искам а, тук да повдигна един въпрос, който е а, така ме вълнува като член на комисията, не само на подкомисията по правата на човека, но и на комисията по международна търговия към Европейския парламент. Става дума за в момента че течащи преговори с различни трети страни за сключването на споразумения за свободна търговия или също така за ревизия на вече съществуващи споразумения, така наречените общи преференции плюс GSP Plus. В тези споразумения, в тези, в тези споразумения с трети страни особено в чувствителни е темата за човешките права. В момента знаем и нашите, и нашите колеги, ние заедно участвахме в редица дискусии, свързани по-специално с а, такива споразумения с страни като, като Колумбия, като Шри-Ланка, където има а, доста сериозни а, обвинения за нарушаване на основни човешки права, за малтретиране на на човеко, на правозащитни организации, на лидери на такива организации, на синдикалисти. И в този смисъл а, и нашата обща търговска политика, ние това го устоявахме и при изслушването на комисаря, не трябва да бъде самоцел, а трябва да е средство за утвърждаване на основните човешки права, фундаменталните човешки права. В този смисъл искам да попитам и госпожа Арно, която е директ, директор на главна дирекция за човешките права. По какъв начин а, вие отстоявате а, тази позиция? По какъв начин си сътрудничате с вашите колеги от Генерална дирекция търговия при дискусията на тези, по тези въпроси, за да има Европейският съюз общ, последователен, а, кохерентен подход към а, отношенията с тези страни, в които има такива обвинения за нарушаване на човешките права. Защото така наблюдават се, ние нали, сме свидетели на обвинения от една страна, че ние на думи говорим за отстояването на човешките права, но когато стигне въпроса за сключването на търговски споразумения, когато се залагат на карта економически или търговски интереси, като че ли този въпрос се подмита, като че ли под килимчето и